преимущества за гражданите, Европейския съюз и така нататък в областта на правната сигурност и управлението на ресурсите. Винаги съм била открита, отворена за предложенията на колегите, Европейската комисия и всички тези, които участват в работата. Работиме заедно по компромисни изменения и се надяваме, че ще можем да постигнем споразумение и да изпълним целите, залегнали в протокола от Нагоя. Още веднъж благодаря на колегите за ентусиазма и положителната нагласа. Още веднъж подчертавам значимостта на този законодателен инструмент за бъдещето на биологичното разнообразие и утвърждаване на международното право. Ние не трябва да подкопаваме основите на а, нашата работа споради е, някои отраслови интереси. Благодаря. Сега докладчиците в Сянка ще получат думата. Колегата Мотиерес Кортинес. Aquí he de decir lo siguiente. En primer lugar, Sandrine Belli ha trabajado con un esfuerzo extraordinario, nos ha citado mil veces, ha tratado de convencernos. Благодаря. Колегата Белие представи своите идеи, опита се да ни убеди, дебата беше много интересен. Но все пак аз съм малко притеснена от този документ. защо? Защото той говори за легалност. А пък ние не сме дефинирали кое е легално, кое не е. Говорим за права, за биоразнообразието. Ние нямаме каталог на това биоразнообразие. Нямаме всички видове описани. И следователно, мисля, че ще влезем в правна несигурност ако не вземем това предвид. Може да се окаже незаконно нещо, което всъщност не е така. И аз съм по-неограничителна спрямо зелените. Предпочитам да вървим по-бавно и да има на международно ниво приемане на този документ, отколкото Европа пак да си бъде сам играч и да не бъде последвана от никого. Нека да дам пример. Например, за местните населения. Винаги съм защитавала правата на тези местни а, народи. Но не можем да много често не можем да дадем право на собственост на дадена територия на местните а, народи и племена, защото всъщност нямат никакво местно право и няма и адвокати в това отношение. Така че трябва да има държава, която да защитава това право, а много от тези народи нямат въобще правна система този въпрос е твърде сложен, за да го решаваме с такъв документ. Например, казвате, създаваме фонд. Кой ще го финансира? Кой ще се възползва? Всичко това не е решено, не е обяснено. И нещо друго. Компромис където става въпрос за дефиницията на това, което е незаконно. Когато законодателството не е довършено, е много трудно да кажем кое е незаконно. Ако нямаме ясно законодателство, как можем да имаме ясна дефиниция за това, което е незаконно? Затова трябва да имаме един научен каталог за биоразнообразието, за генетичните ресурси, да има едно изследване, което да даде научни аргументи. По този начин вярно ще напредваме по-бавно, но по-сигурно. И нещо друго, Поред мен трябва да включим измененията такива, каквито са, а не да им искаме компромиси. Защо компромис много от индивидуално представените изменения ще изчезнат? Какво се случи вчера? Казах, че не искаме да имаме а, споразумение на първо четене. Трябва да имаме и второ четене и обществото трябва да а, се да свикне с това. Не трябва винаги да искаме решаване на въпроса на първо четене. Второто четене позволява допълнителен диалог. В моята група, примерно, има изменения, които са внесени и ако правим компромиси, те ще бъдат, ще, ще изчезнат. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин Пок има думата. Искам да благодаря на докладчицата за сътрудничеството по доста тежката тема. Искам да наблегна на няколко основни точки, свързани с измененията. Четири компромиса бяха представени от докладчика. Например, прилагането, комерциализацията, дефинициите. Подкрепям системата за ранни проверки, така както беше предложено от докладчицата, защото това ще помогне. Като част от компромиса също мога да подкрепя концепцията за фонда за споделяне на ползите, но мисля, че ще имаме технически проблеми там, като се има предвид новият бюджет. Така че мисля, че ще бъде много сложно от техническа гледна точка. Значи бихме могли да подкрепим. И има а, ясна забрана, която се изисква от колегите от АЛДЕ. Мисля, че някои от дефинициите, особено по научно-развойната дейност, могат да, раз, да предизвикат огромен про, пропуск. Тестването едва ли не се счита като част от научно-развойната дейност. Не съм съгласен и с заличаването на традиционните познания и много изменения, които се опитват да прехвърлят всичко на национална, а, в ръцете на националните законодателства. Ако ще имаме такова, такъв трансфер, няма нужда от европейско законодателство. Имам също съмнение относно тази концепция за каталог, предложена от НП. Смятам, че е, това е извън обхвата на регламента. Не, това е целта. Като цяло бих предпочел да се придържаме към протокола от Нагоя, възможно най-близко до този протокол, да не въвеждаме нови неща и да сме сигурни, че може да се а, приложи всичко, което предлагаме. Нещата са много сериозни, нямаме нужда от допълнителна административна тежест и съответно да създадем възможности за европейската наука. Благодаря. Благодаря. Сега думата има колегата Юта. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou allereerst de rapport... Благодаря, господин председател. Eh, alle schaduwrapporteurs. Искам да благодаря на нашия докладчик, включително и за отличното сътрудничество с докладчиците в Сянка. Получиха се много добри предложения за изменение на предложението на комисията. Аз подкрепям повечето от тях, но също като докладващата съм на мнение, че трябва да се опитаме все пак да постигнем компромиси компромиси в името на по-стегнатия текст. Ако подкрепим изцяло предложението на комисията, то ползвателите на генетични ресурси ще трябва да плащат за достъпа до тях, но до повечето ресурси вече има достъп. Тъй, че регламентът всъщност би се отнасял само до новооткрити генетични ресурси. Тъй, че а, новооткритите източници ще могат да се ползват без да се плаща на страната по происход което не е справедливо и за това смятам, че докладът подобрява, подор... дава предложения за подобряване на текста на комисията. Освен това, подкрепям предложенията в връзка с вземането на информирано решение защото по този начин се придържаме към духа от Нагоя. Също така е много важно да се гарантира правна сигурност. Освен това, аз съм на малко по-различно мнение от колегите от НП, Предприятия, училища, университети, ботанически градини и прочие в Европейския съюз трябва да могат да разчитат на една правна сигурност. За това искам, за това смятам, че трябва да има по-строги разпоредби в това отношение и ползвателите да могат да проследяват широко обхватна информация. След последното заседание на докладчиците в Сянка, си помислих още нещо за традиционното знание. Е, трябва да измислим нещо така, че то да бъде на същото ниво като генетичните ресурси. Дори и за държавите, в които няма уредба за споделянето на ползите. Все пак такова традиционно познание трябва да може да се споделя може би да се въведе и в това отношение предвари... информирано съгласие и а, взаимни договорености. Може би трябва да включим такъв текст, защото ако не го направим, ще а, нанесем вреда на местните общности. Благодаря на докладващата. Благодаря на госпожа Лиотар. Сега от името на сега останалите оратори. Първо, госпожа Клас. Благодаря. Следя дискусията и виждам, че всеки от нас има някакви идеи, които иска да вложи. Но все пак да не забравяме, че не започваме от нулата и не бива да загърбваме добрите постижения в Европа. Предложението на комисията за достъпа до генетични ресурси трябва да гарантира не само справедливо и равноправно споделяне, а и по-добър достъп до генетичните ресурси като същевременно се запазва биологичното разнообразие, без обаче то да бъде консервирано, а използвано. Защото тогава, когато се използват, генетичните ресурси не се губят. Тъй, че ползвателите на биологичен материал, например, не бива да се сблъскват с прекалени бариери прилагането на договореностите от Нагоя има смисъл, защото по този начин осигуряваме, например, бъдеще на растениевътството. А, ние толкова много неща сме постигнали по този начин. Резистентност прямо болести, стабилност на климата, постоянство на реколтите и така нататък прилагането на разпоредбите на международната спогодба едно към едно обаче ще бъде голямо бреме за дребните собственици. Не бива да монополизираме, да допускаме монополизиране и централизиране на посадъчния материал от големи мултинационални концерни. Затова смятам, че дефиницията за ползвател в този регламент трябва да бъде много конкретна. Това е фермер, който отглежда растения в съгласие с разпоредбите на Европейския съюз. А, а обаче фермер, който за първи път използва нов посадъчен материал, вече би трябвало да се придържа към разпоредбите на регламента. Имаме, знаете много добре, че в европейското законодателство имаме института на привилегията на култивиране – Имаме съответните предложения за изменения и моля да ги подкрепите. Госпожа Кростет. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с казаното от Криста Клас. Ако трябва да защитиме биоразно, биологичното разнообразие и богатството на молекули, макар и да нашите познания в областта да са доста ограничени, трябва да има едно равноправно споделяне на ползите. И за това обаче трябва да се определят точни правила, за да може използването на генетичните ресурси да бъде сигурно, да има правна сигурност и възможност за е, тяхното устойчиво опазване, тъй като сме заплаш, заплашени от биопиратство. Затова решения, решенията, които вземеме, не трябва да имат ретроактивно действие. Малките и средни предприятия трябва да са наясно с процедурите, с, за да може да има наистина проследяемост на веригата на използване на генетичните ресурси. Комисията трябва да ам, изработи практически гид или насоки за държавите членки. Необходимо би било също така да се определи и изясни а, обхвата и а, на базисните продукти, тези до които достъпа е свободен, те не трябва да бъдат включени в обхвата на а, правилника и за това подкрепям измененията на Гестав Франко, които са в този дух. София Кони. Ще говоря бързо, господин председател, защото а, и без друго колегите казаха основните елементи. Благодаря първо на колежката Белие за качеството на работата Две основни теми. Първото относно опростяването, яснотата на текстовете и също достъпа на потребителите до него. Това е най-важното в нашия подход, защото много често хората ни опрекват в липса на такива. Е, трябва да опростим процедурите и да сме наясно как точно ще представим текстовете на нашите избиратели. Второ, относно казаното от Криста Клас преди малко, а именно аспекта на последователните потребители, които ще трябва да спазват текста. Нека да обясня. Разпоредбите са логични като цяло, но могат да поставят проблем с тълкуването в селскостопанския сектор и по-специално относно семената. Когато става въпрос за вид разнообразие, растително разнообразие, се, създа, се използват специфични генетични ресурси. И трябва да се види какво имаме като регламент, който да предлага подобни елементи. Но при всеки трансфер на генетични ресурси, се получава така, че този ресурс не е в първоначалния си вид, а, а в вид, който я интегрира в даден пазар. Това е изменение 40, което представих, и изменение 39 на Криста. Много близки изменения и искам от нашия докладчик, както и докладчите в сянка, да проучат добре този въпрос. Оставам на тях на разположение, за да обясня колко е важно и необходимо задълженията за последващите потребители, според протокола от Нагоя, да не пречат на свободното движение на генетичен материал за подобряване на растителните видове чрез селекция. Благодаря. Благодаря, Критон Арсенис. Първо искам да се присъединя към колегите, за да благодаря на докладчика за великолепното предложение и за опита да постигнем някакво споразумение за гласуването. Благодаря също и на докладчика Сянка от социалистите за желанието и решението, решимостта да се намери а, съгласие. Радвам се за консенсуса, който е- се постигна за създаването на необходимите средства и и също за а, търсенето на разрешение на проблема за последващи потребители. Смятам, че това е ключов елемент за потребителите. Защо? Защото в момента даваме все повече правила на собственост. Това е един вид балансиране за това как, как да избегнем а, крайностите. но ние търсим, нека да не забравяме, баланс без задно действие. Нека да се обърнем към бъдеще и да видим, да избегнем грешките от миналото. Така че благодаря на всички и се надявам, че резултата ще бъде много добър. Благодаря. Продължаваме с комисията. Кой от вас ще вземе думата? Извинете ме, забравих да дам думата на един от колегите. Това е Рихард Зебер. Да, и аз се извинявам, че толкова късно изразих желание. Много се радвам, че се занимаваме с тази тема, но предлагам да приемем правното основание, с което се съгласихме и когато подписвахме протокола от Нагоя. Ако искаме нещо допълнително и различно от това, няма да постигнем много във всички законодателни актове, с които боравим, искаме някак да се образуват някакви фондове, става все по-сложно да се управляват тези фондове. Разбира се, че трябва да се занимаваме с темата, след като съществува многостранна договореност, но тъкмо тази многостранна договореност трябва да бъде правната база, върху която да стъпим. Наистина трябва да внимаваме да не излезем извън границите на целта, която сме си поставили. Председателят сега вече господин Шале от комисията получава думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да разговаряме и да отговоря на някои от дигнатите проблеми. И благодаря за многото време, което е Европейския парламент отделя за разглеждането на тази тема, е, тъй като става дума за един значим въпрос и едно усилие от страна на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие. Е, философията на предложението на комисията беше да предложим абсолютно необходими мерки за приложението на на протокола от Нагоя в Европа. Там има три области. Първо, достъп и законодателство и инстру, инструменти, правомощия на държавите членки и споделяне, справ, справедливото споделяне на ползите. И договорните ангажиментите на едните и другите, които проистичат от протоколите, както и разпоредби, свързани с решаването на споровете, като клаузите са залегнали в договорите. Радваме се, че членовете на Европейския парламент се застъпват за стрикното прилагане на разпоредбите от протокола на Нагоя. От Нагоя. Считам, че трябва да, да помислиме дали да включваме обхват, който да е по-широк от обхвата на протокола от Нагоя и какви ще бъдат последиците от това от е, комисията с известно особна загриженост отбелязва и исканията някои специфични категории ползователи да бъдат изключени от обхвата на регламента. Очевидно е, че ако определени групи ползователи бидат изключени от обхвата на регламента, ние на практика не работим в техен интерес, а в тяхен ущърп, защото те ще трябва всеки път да проверяват дали генетичните ресурси, които ще искат да ползват, са в обхвата на, на регламента или извън него. При всички случаи един ползвателите ще трябва да извършват тази предварителна а, проверка. А ако те са включени в обхвата на регламента, те ще могат да използват съответните генетични ресурси а, в условия на правна сигурност. Сега, Тук, тук става дума за е, генетичните ресурси, до които имат е, достъп европейските ползователи и за които няма никакви ограничения. А, в е, някои от измененията е, целят да въведат известни ограничения. Аз не, ние не смятаме, че това е, е полезно. И точно за да се избегнат такива проблеми, Европейския съюз стана страна по споразумението. Също така ам, сме скептични относно необходимостта от а, забрани системата на, на справедливо и, разумно ползване, която ние предлагаме, да на практика предвижда всички различни а, видове ползване. А, в, а, включително и различните тъл- тълкувания на разпоредбите в, от член 4 и член 8 на протокола от Нагоя. Така че трябва да бъдем много внимателни и предпазливи и да не, да не правиме свръхтълкуване. Аз и слушах казаното от членовете на Европейския парламент. Ние да, държиме много на въвеждането на инструментите, които са залегнали в нашето предложение и които имат за цел намаляване на бюрократичната тежест и въвеждането на най-добрите практики, защото смятаме, че дреб, малките ползователи, малките и средни предприятия трябва да да разполагат с, с мерки, инструменти, които да им позволяват лесното и достъпно използване на възможностите, които им се предоставят, като е същевременно се запазва баланса между ефективността и разходи. част от е, е, измененията обхващат така наречените асоциации или съюзи на ползователи, толкова доколкото тези е, асоциации не усложняват цялата верига на ползване, те могат да се окажат от голяма полза за ните и за другите. Колегата Гебранди има допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите, както и за измененията. Имам въпрос по една от вашите забележки, че няколко изменения всъщност вървят против протокола от Нагоя. Въпросът ми е какво може да се случи от правна гледна точка, ако приемем текст, който върви от правна гледна точка против протокола от Нагоя. Какво означава това? ще имаме ли съдебно, съдебни последствия от международни организации, от неправителствени организации? Какво, какво ще стане? Кажете ми. Питър? Um, Uh, the... Благодаря. Протоколът дава рамка, в която бъдещите участници ще трябва да дадат достъп до генетични ресурси в а, своето законодателство. Разбира се, бихме могли да запазим суверенитета на всяка една всеки един участник в протокола, когато говорим за достъпа до генетични ресурси достъпът, така както е предвиден от нашите партньори, ще се базира много често вече на това дали те имат доверие на ам, правосъдието, дали ще прилага протокола и дали мерките, които ще се приемат, ще са адекватни за прилагането на протокола от Нагоя. Ако Европейският съюз бъде сметнат за недостатъчно прилагащ мерките по протокола от Нагоя, това веднага ще се отрази на желанието на нашите партньори, било то индустрия, научно-развойни институции и така нататък, да използват нашите ресурси не виждам веднага в близко бъдеще да се предприемат правни действия спрямо нас в рамките на този протокол, но не е изключено, че някой ден можем да а, бъдем обвинени в неспазване на процедурата. И ако, ако бъдем обявени, за, че не спазваме член 40, 70 и така нататък, ще имаме международната репутация на а, правосъдие, което не спазва протокола. Това е. Благодаря и сега накрая отново докладчика, ако желая, разбира се. Благодаря, господин председател. Ще се опитам съвсем накратко да благодаря първо на всички колеги за приноса към дискусията. Аз споделям мнението, че законната, правната основа е протокола от Нагоя – така че аз смятам, че обаче не трябва да отиваме отвъд залегналото в протокола от Нагоя и както почерта ком, комисията, последиците ще бъдат отрицателни. По този начин просто ще загубим доверието на другите държави, които са страни по конвенцията. От друг, от друга страна обаче, ако нашето предложение не покрива изцяло протокола от Нагоя, ще създадем правна несигурност и комисията го потвърди. А, както каза колегата Окони, аз ще, ще потвърда още веднъж, ще продължиме да работиме по а, спорните е, проблеми. Продължаваме да търсиме възможност за постигане на компромиси. И отговарям и на госпожа Готерес, която е, предлага да, да имаме достатъчно време и да приемеме регламента на второ четене, но нека не забравяме, че следващ, следващата, следващия кръг преговори ще бъде през есента на 2014 година и до тогава би било полезно да сме е, приели този е, регламент и ратифицирали протокола. 18 държави вече е, са ратифицирали протокол, още 33 ще го ратифицират до края на годината и а, е, до, до, до година ще има достатъчна бройка ратифицирали, за да може протокола да влезе в сила, като Европейския съюз няма да е, е измежду ратифициралите. Така че ние просто се излагаме на опасността, опасността да се самоизключиме от преговорите и да не можем да участваме в прякото прилагане на протокола в международен план. Благодаря на нашата колега. Срокът за внасяне на измененията е 24 май 2013 година, 12 часа. На 4 юли ще гласуваме доклада в комисията а още не е предвидено кога ще се гласува в пленарната зала. Сега, много съм изненадан, че днес има толкова малко колеги тук. Изглежда, че колегите от другите комисии не са се досетили колко много неща включва този доклад и колко много неща, които влизат и в техните прерогативи. Но както и да е, продължаваме с точка 17 от дневния ред. Нашият докладчик е господин Роси и той ще получи думата първи. Президенте, грация, колеги. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Искам на първо място да благодаря на своите сътрудници и на докладчиците в Сянка които наистина ми оказаха много компетентно съдействие. Оказаха ми съдействие при е, провеждането на чудесно организирания семинар от нашата комисия. Темата, по която е моят доклад, повече или по-малко засяга всички ни, защото всеки от нас по една или друга причина може да попадне в болница и е много важно да попадне на чисто, сигурно място, от което след това да излезе здрав. За съжаление, не навсякъде е така. В някои държави се спазват строги изисквания, в други по-малко строги изисквания. Различия има и между самите региони в една и съща държава, и между самите болници но все пак има обезпокоителни данни. 37 000 европейци ежегодно умират от инфекции, свързани с травни грижи. 5% от е, тези хора се а, е, а, е, заразяват от нещо в болницата. Те не са само хора, които са подложени на а, операция. Не, става въпрос за 5% от всички пациенти. Да кажем, някой отива да се изследва в болницата или отива да, на лабораторни изследвания. Толкова много хора се заразяват, че е, е, е много висок процентът на смъртният изход при тези пациенти. почти Парадоксално е, че голям част от инфекциите в болниците се появяват само от това, че инструментите са стерилни или болничният персонал не си измил ръцете. Това е абсурдно. Така че един, една голяма част от инфекциите могат да се предотвратят и то без никакви разходи за тях. Значи, за какво трябва да става дума за първо място? Обучение на персонала от една страна, информираност на пациента от друга страна. Казах вече, че болният може да бъде заразен просто от то, погрешното, неправилното поведение на персонала или може би от липса на структури, на техника за стерилизация, е, за дезинфекция, примерно на катетри. От друга страна обаче такива инфекции възникват и вследствие на пациентски грешки пациентите понякога са невнимателни и се заразяват не само в самото здравно заведение, а и след това, когато бъдат изписани. Значи, когато говорим за обучение на персонала, непременно трябва да го свързваме и с информираност на пациента включително и по отношение на това, че има право на обещетение, ако бъде заразен по вина на болничното заведение. Дори тогава, когато след изписването си има нужда от допълнителни грижи, пациентът би трябвало да подписва протокол, в който е предупреден за режима, който трябва да спазва за да не бъде върнат отново с инфекция в същията болница. В много от страните е трудно да се провежда обучение на персонала. Хората са стресирани, не са мотивирани. В много страни има големи съкръщения или пък са претоварени с работа и много лесно се допускат грешки в такава обстановка. Наистина, приоритетът би трябвало да бъде да се опитаме да обменяме най-добрите практики, утвърдените практики. Освен това, трябва по-добре да следим за инфекциите, свързани с здравни грижи. И друг много важен въпрос – да не съкръщаваме средствата за здравеопазване, за да имат възможност болничните заведения да се придържат стрикно към разпоредбите. Друг важен момент е доброто сътрудничество с Европейската агенция за наблюдение върху заболяванията. Тя може да окаже съдействие на държавите членки. Да, знам, че не всички държави членки а, имат едно и също изходно положение, така да се каже, но нещо трябва да се направи. Говорим за 4 милиона европейски граждани, които по един или друг начин биват засегнати от инфекции получени в здравни заведения. Още веднъж казвам, информираност на пациента, възможно най-добро обслужване на пациента, строго спазване на хигиенните разпоредби. Заедно с докладчиците в Сянка договорихме редица предложения за изменения вече – Знаем, че сме ограничени по отношение на техния брой. но се опитваме да направим най-доброто. Все пак темата а, не бива да се разглежда от партийна гледна точка. Тя е в интерес на всички нас. Председателят, благодаря на господин Роси. Сега докладчиците в Сянка. Госпожа Зомер от НП е първа. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на нашия докладчик за отличния проект от доклад по тази изключително важна тема. Ще а, се спра на няколко момента. Първо, инфекциите, свързани с здравни грижи. Докладчикът каза доста неща по въпроса. Смятам, че тази тема е от изключително голямо значение, защото такива, а, так, такива заразявания, такива инфекции предизвикват 37 000 смъртни случая годишно. Това никак не е малко, включително в моята страна. А, Германия а, е, положението никак не е розово по отношение на резистентните на антибиотици а, вируси. В а, Франция, доколкото знам, има 20% от пациентите, които се заразяват. Тъй, че има на какво да се учим един друг. Превенцията в държавите членки трябва да бъде на първо място, това е безспорно, но е прав докладчикът, когато казва, че трябва да гарантираме и прозрачност. Не може чичкото от а, е, местния магазин на ъгъла да лъсне в интернет всеки път, когато се намери примерно муха в брашното, което той продава, а нищо да не чуваме за болниците. Не бива да допускаме това, защото заплахата за здравето за нашите е, граждани е огромна. Има страни, в които хората просто не смеят да влезат в болница. Другият момент е по-доброто по-добрата информираност на пациентите и е, техните семейства. Това го каза и докладчикът, но смятам, че тук конкретно трябва да се спрем на демографското развитие в Европа, защото знаете колко е застаряващо населението. А е, възрастните пациенти много често получават по няколко медикамента едновременно и всъщност се объркват от многото инструкции за приемане на тези медикаменти. Според изследване, правено в Германия, 5% от всички приеми в болница са поради това, че са объркани лекарствата просто на пациентите. Тоест самите пациенти са се объркали при приемането на своите лекарства. Трябва, може би, да поговорим в тази връзка и за намаляване на броя на приеманите от един пациент лекарства, за информираността на пациентите по отношение на взаимодействието между техните лекарства, тези лекарства. Друг проблем, който смятам за много важен и непременно трябва да се появи в доклада, това е проблемът на така нареченото използване без етикет. Тоест, е, или извън е, рамките на посоченото на етикета. Често се предписват лекарства, е, които са неподходящи. Да речем на дете се предписва лекарство, което е изпробвано само върху възрастни или предписва се медикамент, който е за орална употреба, а се прилага венозно или медикамент за епилепсия да се използва за профилактика на, епилепси... на мигрена, макар че тези медикаменти имат много сериозни странични действия, а лекарите изобщо не ги предупреждават, най-често защото не им се губи време да се обясняват с пациентите. А, искам да кажа, че има правен проблем, когато дадено лекарство не е допуснато за дадена употреба, то не може да бъде употребявано. Но понякога, за да е по-ефтино, се прави точно това. Да не говорим, че лекарите често се виждат принудени поради правилата, които налагат болничните каси, здравните каси. А това не бива да се допуска, защото представлява голяма опасност за здравето на пациентите. Друг важен момент и той е последният, който ще изтъкна, е, че трябва да настояваме за единна европейска система на обещания настоява, дали трябва да настояваме за единна система в Европа на обещетяване. Едва ли смятам аз, защото политиката на здравеопазване е от компетентността на държавите членки, а тук има и допирни точки с защитата на потребителите, материя, която също не е хармонизирана в Европа. Да не говорим за здравните системи, които са организирани по съвсем друг начин. Тъй, че по-скоро бих казала, че не бива да настояваме за едина европейска система на обещетяване на пациентите. Ето в тези рамки са моите предложения за изменения, за да стане докладът още по-хубав, отколкото е вече. Председателят, благодаря на госпожа Зомер. Кирстен Шаленброс. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за великолепния доклад. Виждаме, че наистина искате да получите конкретни резултати в една много важна област. Всички някой ден можем да бъдем пациенти и да бъдем изложени на инфекции, и това да е всъщност излишно, да можем да си го спестим. Добре е да работим по-повече сега по тази тема. Защото директивата за мобилността на пациентите скоро ще изтече и ще трябва да предвидим нов текст. Пациентът трябва да избира къде да бъде опериран, а за да може да го направи, той трябва да бъде информиран добре и да знае къде и каква сигурност му се гарантира. Прозрачността може да бъде използвана активно от болниците, за да а, намалят инфекциите и да го обявят пред пациентите. Аз не можах да участвам лично в а, преговорите, но ми се каза какво точно се е случило и а, то върви в насока на моите изменения. Можем да отидем дори още по-напред. Можем да, по, да поискаме едни национални списъци които да описват как се следват насоките на Световната здравна организация. Това да са вид списъци с стандарти за хигиена за болниците. Не може само да събираме данни за безопасността на пациентите. Само като ги съберем, тези данни трябва да ги използваме активно, за да решим проблема. И още нещо беше казано, че е много важно пациента, както и близките му, да са ангажирани в тази работа, свързана с безопасността. Така както и персонала, който го лекува. Трябва също да говорим и за антибиотиците. Тук говорим за безопасността на пациентите. Но от тази гледна точка именно трябва да поговорим за антибиотиците и да посочим а, антибиотичната резистентност, която се увеличава. И съм напълно съгласна с госпожа Зомер за така наречените off-label. Много често съм чувала да се говори за подобно прибягване до медикаменти, които не са, примерно, предвидени първоначално за лекуване на съответната болест. Тоест, медикамент, който се използва за да предизвика раждане. Като първоначално това лекарство не служи за това. Ако се прави нещо такова, пациента трябва да бъде информиран за рисковете. И мисля, че можем да имаме много добър а, доклад и да имаме споразумение между всички политически групи. Трябва съответно да окажем натиск и върху другите а, партньори. И да съберем повече данни, по-качествени данни. Благодаря още веднъж на докладчика. Благодаря. Колегата Корин Депаш от името на колегата Тейлър. Е, мерси. Благодаря, господин председател. Ще изчета а, изказването на колегата Ребека Тейлър, която в момента гласува в Комисията по правни въпроси проблемите свързани с тютюна. Ще прочета някои от нейните коментари. Бих искала да благодаря на господин Росе за този много обширен и подробен доклад най- най-вече за това, че е, е включил а, предложението за общо европейски показатели за а, сигурност. А, със... а също времено а, пред и при, при предложенията, които имат за цел да бъдат а, определени и идентифицирани раз, различните заплахи за а, избухване на инфекции в болнични заведения. Смятам, че този параграф трябва да бъде а, много по- а, ясно раз, разписан и същевременно да а, има възможност е, и да, да има предложения за начина по който болничните служители, медицински, медицинските служители могат да докладват за подобни инциденти в болни. Същевременно трябва да има и електронен регистър на инцидентите, което да бъде един, една дългосрочна цел. Параграф 27 да има хармонизирана система за компенсация в Европейския съюз. Мисля, че това е твърде сложно и бих искала някои допълнителни подробности по този въпрос. Е, ще има и други предложения, които ще направя преди изтичането на срока, след като се консултирам с заинтересовани страни. Благодаря. Госпожа Яна Кодакис. Благодаря, господин председател. В Обединеното кралство и на друго място, разбира се, когато се сблъскваме с трудности, говорим за предизвикателства. Така че и този доклад е пълен с предизвикателства. Бих искала да благодаря на докладчика за отличната работа. Споделям много от становищата на господин Роси и по-специално всичко, което е. е сигурността и безопасността на пациентите. В Обединените кралство нашата стратегия за борба с е, инфекциите е на доста високо равнище и сега сме приели една стратегия за нулава толерантност за подобни инциденти. Що се отнася до про проекто доклада, параграф 23. Абсолютно съм съгласна с казаното там. Профилактиката и контрола трябва да бъдат от отговорността на всички заинтересовани страни. Също време трябва да има ня- някакви така при, при, примерни насоки, свързани с бройката на медицинския персонал в различните типове е, болнични заведения. В, е, трябва да има и допълнителни правила, които да допълват националните правила в тази област. Господин Роси, аз. Е, подкрепям вашето желание информа... пациентите да бъдат информирани, но а, трябва да, да, да внимаваме по какъв начин информираме пациентите, за да не предизвикваме паника или страх от тях. Същевременно държа, държавите е, членки трябва да бъдат наистина приканвани да е, не е, намаляват бюджетните средства, предназначени за здравеопазването, както е казано в параграф 23 и 27. Така че, от една, от, от една страна наистина трябва да има достатъчно гъвковост за държавите членки и да осигурим необходимите мерки за защита. Е, очаквам да работим с сътрудничество с докладчика, сега колегата Окуни. Благодаря, господин председател. Взимам думата от името на Франсуаз Гростет, което ме кара да прочета следния коментар. Струва ми се необходимо да се включи в този доклад е, препоръките за антибиотичната резистентност. Госпожа Гростет смята, че това е един вид тиха епидемия. В много държави на Европейския съюз потреблението на антибиотици се, е увеличило, е, се е увеличило значително. Такъв е случая с Франция и в повечето случаи няма нужда от такава употреба на антибиотици всеки вирус, при всеки вирус се изписват антибиотици. И, и това е още по, повече проблематично, като им предвид, че антибиотиците, които все още действат, рязко са намалени и а, госпожа Гростет иска да се търсят нови антибиотици, ефективни срещу патогени, които са признати от Европейската агенция по лекарствата и които са считани, че представляват тежка опасност за общественото здраве. Госпожа Гростет смята, че Европейската агенция за лекарствата трябва да изгради един списък на патогените, водещи до тежки заболявания или смърт и представляват сериозен проблем за общественото здраве. Благодаря, господин председател. Благодаря. Време е да дам думата на комисията. Тук е генералния представител на генералната дирекция Ди Санко. Благодаря, господин председател. Благодаря и на а, уважаемите депутати. Благодарим за инициативата, за този доклад, защото безопасността на пациентите, особено в болниците, е един от приоритетите им. Представете си, на всеки един от нас може да се случи. Като отидете в болница, може 10 или 15% е шанса да прихванете някаква инфекция. Така че това е основното предизвикателство пред здравеопазването в болниците. Ние направихме нашия доклад и нашите заключения съвпадат много с а, а, вашият доклад. Най-вече споделяме идеята, че това е съвместно на отговорност и а, Даваме си сметка за рисковете, имаме нужда от допълнително обучение на работещите по тези рискове и най-вече по-добро докладване, защото трябва да знаем какво, каква е ситуацията в подобни вътре, при подобни вътреболнични инфекции. Настояваме да има обмяна на добри практики и смятаме, също да изградим един наръчник за стандарти за безопасност на пациентите. Идеята ни е да продължим да представяме редовни доклади. Ще има такъв през следващата година и призоваваме също някои до следващите председателства да постави този въпрос в дневния ред. На съвета в Дъблин тази точка беше в дневният ред и държавите членки също казаха, че трябва да имаме общи насоки, общ наръчник. В заключение много ви благодаря. Ще продължим да работим по тази тема. Много е важно да а, поддържаме вниманието насочено към нея. Относно а, казаното от госпожа Окони за антибиотичната резистентност, вече има план за действие и работим съвместно с властите относно човешкото здраве, също така ветеринарното здраве. Имаме съвместен план за действие, който включва всички заинтересовани страни. Благодаря. Благодаря. И накрая докладчикът отново получава думата. Господин Роси, заповядайте. Благодаря, господин председател. Какво мога да кажа? наистина постигнахме доста положително съгласие, така да се каже, по този текст. Благодаря и на комисията за високата оценка на това, което сме направили тук в нашата парламентарна комисия. Да, разбира се, резистентността на антибиотици, срещу антибиотици е много важен въпрос. Съгласен съм Но в много случаи, ще се съгласите с мен, лекарите не прилагат правилно антибиотиците, а в други случаи самите пациенти вземат погрешни, избират погрешни антибиотици. Знаете колко често биват изписвани пациенти и им се дават от болницата антибиотици за в къщи, да кажем пациентът се чувства добре, изписана от болницата, 5-10 дни приема предписания антибиотик, но не се придържа към инструкциите, които е получил или към предписанието и не успява да се излекува. Така че пациентът трябва да е информиран коя, а, кои данни са важни за него. Трябва да е предварително добре информиран и задача да го информ... задачата за това има персоналът на болницата. А, госпожа Кони, госпожа Кростет повдигнаха също темата за антибиотиците. Колегата Кодакис а, предложи изменения във връзка с рисковете, за което съм много благодарен. Наистина е много важно да се води, така да се каже, регистър на списъците на болниците, в които има особено големи проблеми. Ето, например, в Торино една голяма болница имаше огромен проблем с микробни инфекции и се оказа, че заразата идва от стария бойлер, т.е. трябва да трябва да се е, направи ремонт с по-модерни средства. И чак когато скандалът стигна до медиите, инфекцията беше отстранена. Искам да кажа, че наистина понякога нещата трябва да стават публични в името на пациентите нулева толерантност при подобни грешки. Съгласен съм, но не можем да задължим държавите членки да въвеждат наши разпоредби относно разполага си, персонала си. Колегите Лепаш и Тейлър направиха много важни предложения във връзка с съпоставими критерии за цяла Европа. Госпожа Шалде Мозе каза много полезни неща, но все пак говорим за италианци, които се лекуват не само в Италия, французи, които се лекуват не само във Франция, т.е. има а, трансграничен момент, тъй че трябва да има уеднаквени е, изисквания за сигурност. Това е само от полза на гражданите. И се връщам отново на казаното от госпожа Лепаш за банките данни. Трябва да внимаваме да не прекрачим дан, е, границите, защото тук става въпрос все пак и за защита на личните данни. Има случаи, когато попадаш в болница в чужда страна, не говориш езика, почти не можеш да се разбереш с лекаря, тогава вече наистина е живото спасяващо за теб да има база данни за теб. Той да може да провери какви алергии имаш, да речем, не понасяш този и този антибиотик и той няма да ти го предпише. Да, решаващо изискване да има бази данни за пациентите при спазване на изискванията за защита на личните данни. Но все пак мобилността в Европа е голяма и трябва да направим нещо в името на сигурността на пациента, особено в случаите, когато той не говори езика на персонала на болницата, в която е попаднал. това, което беше казано за обещетяването, да, разбира се, че не можем да хармонизираме изиск... Е, разпоредбите за обещетяване, но можем е, да е, приканим държавите членки при възникване на проблеми от подобен характер да предвиждат обещетение. Просто приканваме държавите. Мисля, че това не е вмешателство в вътрешните им работи. Благодаря на всички. Мисля, че този текст е в името на нашите граждани председателят. Крайният срок за внасяне на измененията е 27 юни 12 часа, а на 18 септември ще бъде гласуването в нашата комисия. В пленарна зала още не знаем кога ще влезе докладът. Сега точка 18. Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях. Колегата Естер Деланге има думата. Я, dank eh, voorzitter. Um, iedereen weet natuurlijk nog dat het direct... Всички знаеме, че този доклад по собствена инициатива се породи в момента, в който избухна скандала, свързан с конското месо, но това не е единствената причина – тук не става дума само за проблемите в, за месото, но също така използването на султа за пътищата и на други места, проблеми свързани с производство на яйца, биопроизводство и така нататък. Става дума за няколко големи скандала, свързани с измами в хранителната верига. Един от основните проблеми беше, както правилно отбелязахме тогава, е, че е съвсем своевременно да се подготви такъв доклад. Също защото всички имаме някаква идея за това, що е измама а, при производство на храните в хранителната верига, но нямаме точна дефиниция. Аз мятам, че в дефиницията трябва да залегнат следните компоненти, е, че измамата е нещо, което е, е Е, не случайно и се извършва с цел печалба или набиране на средства, като същевременно се подстава под е, заплаха човешкото здраве и безопасност. Е, разбира се, не винаги, не винаги човешкото здраве е в опасност, но е, какво, какво става в момент, в който потребителя загуби доверие към даден продукт, към даден производител и така нататък. Така че а, подобни скандали водат е, до това потребителите да четат етикетите, но вече да не им вярват. Ние разполагаме с законодателна рамка за безопасността на храните. Не струва ми се, че трябва да отидеме отвъд и тази рамка и да разгледаме въпросите свързани с етиктирането и опаковките и обозначенията на това. Така че Аз смятам, че трябва да се измени цялата рамка, за да е, включиме една а, е, много точна дефиниция на измама в е, хранителната верига и да включиме различните елементи на борба с подобна измама. Същевременно трябва да има възможност за анализ на риска, да видим какви са практиките в различните държави членки. В някои държави членки, вие можете да, да, да, да посетите кладниците и да се направи анализ на каркасите и, и но, също, но а, има търгов, търговец не може да бъде контролиран. Т.е. могат да се контролират кланиците, но не и а, последващият етап. Така че ние идентифицирахме пропуските и и а, слабите страни на веригата. За конското месо се знае от а, години. А, и много, много често бе казано, че трябва да се извършат а, а, контроли и проверки, но това никога не беше направено. Затова трябва да има много по-тясно сътрудничество между отделните държави членки. Е, спомнете си за, за скандалите в Ирландия така че имаше, там имаше скандал, имаше сътрудничество с други държави членки, но после не знаеме какво стана с събраната и предадената информация. Така че не, не, не считам, че трябва да разполагаме само с една система за спешно предупреждение или за... А, трябва да има много по-добра координация, сътрудничество, трябва в случай на криза, трябва да можем да предоставяме и получаваме много бързо информация, но същевременно да има и една координирана система за налагане на санкции. Разбира се, имаме а, тук а, субсидиарност на държавите членки, но още веднъж а, споменавам скандала в Ирландия. Ставаше дума за едно Е, фирма, която е, се сблъска с подобен проблем в, е, в Ирландия. Но, но сега имайте, им, имайте предвид, че, сан, че глобата е само 30 000 евро. А като имате предвид печалбата, която може да се направи само от един контейнер, так, сега, регистър на търговците, това е също един проблем, по който трябва да помислиме. Става, става дума за търговците, които преработват или е, опаковат е, дадени изделия. Така че целта е да разгледаме с колегите какво е, каква е същността на проблема, каква, до каква дефиниция можем е, да стигнем относно измамите в хранителната верига и какви могат да бъдат мерките за бъдещо. Както казах, това са първите ми становища, това споделям с вас, тези проблеми ще залегнат в самият доклад, но бих искал да чуя и вашите мнения и мисля, че би трябвало да можем да имаме достатъчно предложения до края на юли преди парламентарната вакансия. Бих искала да чуя какви са вашите виждания и вашата загриженост и проблемите, които вие виждате в този въпрос. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика, както и на ветеринарните служби, които всеки ден вършат невероятно тежка работа с все по-малко средства. Трябва да си дадем сметка, че не можем да а, разглеждаме историята с конското месо като индивидуален случай. Тук има обща грешка. Казва ни се, че имаме най-доброто законодателство в света. Но това е на хартия. А иначе няма контрол. Има все повече механизми, които успяват да заобиколят е, законодателството. Така че всички имаме отговорност. Такъв е, когато се противопоставихме на етикетирането, на директивата за, етирек... за етикетирането. И не, не можем така леко да се отнасяме към тези, в които ще позволяват някои продукти да се оказват в чинията ни. Не можем да продължим така на общностно ниво. Най-вече самостоятелността на ИЛСИ в рамките на ЕФСА. С, например, ветеринарните служби направиха проучвания за конското месо на европейско ниво. И за съжаление, резултатите на ЕФСА идват твърде късно. Имаме една економическа система, която позволява на трейдерите да получават огромни средства за техните си спекулации и да правят измами на всякакво ниво на хранителната верига. Не само конското месо е проблем. Тук искам да спомена и други. Например, зърно ГМО, с происход ГМО, там където не би трябвало да има. И би трябвало директивата да включи повече гражданското общество в работата на агенцията. Трябваше да се забр... Трябва да се забрани и всякаква посредническа дейност за подобни ем, хранителни вериги. Ако искаме да избегнем подобна криза за в бъдеще и да не накърним доверието на гражданите, Европейската комисия трябва да направи задължителни и систематични ДНК тестовете в хранителната верига. Това е което исках да кажа. По тази важна тема. Това е не само хранителна тематика, това е и политическа, защото минава през всекидневният живот и дали и през въпроса дали сме способни да контролираме това, което ядем. Благодаря, Барт Стайс. Ehm, eh, eh, eh, Благодаря, господин председател. Встъплението на Естер много ми хареса. Мисля, че тя представи проблема, като го осветли наистина от всички страни. Радвам се, че го обсъждаме и с нетърпение очаквам сътрудничеството с нея. Наистина е много важно да намерим добра конкретна дефиниция за измамите в рамките на хранителната верига. Тук роля играят умисъла и финансовата облага. Ясно е, че държавите членки трябва да играят решаваща роля в борбата с такива измами. Знаете много добре, че често има цели международни мрежи, които колкото са по-комплексни, толкова по-лесно извършват своите измами. А, на изслушването което беше споменато вчера. Аз не можах да присъствам, но моят асистент беше там. И ми каза, че господин Подле наистина е заявил, че системата за разработена за сигурност на хранителните продукти може да бъде използвана е, става дума за информационната система, може да бъде използвана и за борба с измамите с хранителни продукти. Но се сещаме за тези неща винаги след като избухнат съответните скандали, за съжаление що се отнася до контрола, разбира се, че е необходимо да има по-добро сътрудничество между държавите членки, най-вече в граничните райони и по отношение на международните мрежи. Много е деликатна темата с санкциите, защото това наистина е компетентност на държавите членки – но може би си струва да обсъдим как да се гарантира пропорционалността на санкциите. Аз, например, дълго съм работил среш, срещу използването на медикаменти за изкуствено огояване в животновътството. Помня, че у нас тогава наказанието беше няколко години затвор, респективно доста висока глоба. Обратната проследимост също е важен въпрос. също е, е, одобрявам работата на бюрото за хранителни продукти в Ирландия. А във връзка с скандала с конското месо, всъщност документи имахме, имаше препоръки, които дойдоха от различните държави членки. Ако се бяхме придържали стрикно към тях, може би нещата ще да се развият по друг начин, така че тук настоятелно пледирам за по-добро използване на Европейския орган за сигурност на храните, ЕФСА. Хората от ЕФСА, хората от Генерална дирекция Санко, може би и комисарят дори, трябва да идват по-често при нас ЕФСА, например, трябва да ни информира къде не вървят нещата, къде има проблем, примерно с конското месо и така нататък. така че да имаме и политически поглед върху иначе чудесно вършената работа на ЕФСА. Тук спор няма но по някакъв начин можем да преведем това, което те правят на политически език. Сега щеше да е добре, ако някой от ЕФСА беше тук, когато обсъждаме този доклад и примерно да каже, в Белгия сме правили толкова и толкова инспекции на ЕФСА, Разговаряли сме с съответния министр на селското стопанство, установихме какво са направили националните компетентни работи и така. Това имам предвид, като казвам, да преведем на политически език. И в заключение. Естер, смятам, че е разумно да помислим и за организацията на хранителната верига, защото колкото по-комплексна е тя, колкото повече минават храни през държавни граници, толкова по-сложно става те да бъдат контролирани, респективно по-лесно става да се извършват измами. Да, това е просто съпътстващ проблем, но мисля, че там, където е възможно, наистина веригата трябва да се скъси. Това ще е от полза за гражданите. Самите хора, които търгуват помежду си с храни, ще се познават, контролът ще е по-лесен, ще има по-пряк контакт между потребител и производител и от друга страна ще спомогне за борбата с измамите. Чух, че на изслушването във вторник е станало дума за концепцията на обозначението за происход, посочването на происхода. Да, само по себе си е, това посочване на етикета не представлява борба с измамите, но ако ако успеем да наложим по-строги изисквания за етикетирането и посочването на происхода, а комисията прави такива заявки, че, например, ще бъде по-строга системата за говеждото месо, това ще ни помага, защото когато се е, защото ще бъде и един елемент от борбата с измамите. Да, нещата никак не са прости, защото много често измамите са само документни, но това имах да кажа. Ще имаме достатъчно време да разговаряме. Председателят, следващия оратор. Um, Благодаря. Повечето от това, което исках да кажа, вече беше казано. Но все пак, нека да спомена някои елемента. Първо искам да благодаря за изслушването, за изслушванията. Успях да присъствам на някои от тях, не на всички. Имам, имам бележките и резюмета от другите. Определено бяха много полезни. Относно скандала с комското месо, той всъщност изложи факта, че ние нямаме информацията, която мислим, че имаме и че в повечето случаи дори не знаехме как да получим тази информация. Нямахме представа как трябва да функционира системата за ранно предупреждение и как трябва да работи по-добре. Така че общата ми забележка е, след като сме помислили по-подробно по детайлите, не мисля, че можем и трябва да имаме ново законодателство. Не мога да кажа, че ни трябва и нова агенция, но имаме нужда от комитет или орган, който да заседава редовно и да бъде по-прозрачна и да се занимава с въпросите на пробите, които ще се взимат. Защото комисията направи на такава програма за подробни проби. Но това трябва да става редовно. И най-вече прозрачно. Ние, като парламент, съответно, трябва да имаме също достъп до тази информация. Разбира се, ние не можем да повлияем как точно ще функционира този орган, но да гарантираме прозрачността. Трябва да сме проактивни. А мисля, че сме доста далеч от този елемент. Нашите избиратели имат нужда от подобни гаранции. Не казвам, че комисията не си върши добре работа. Не мисля, че да, работата й е прозрачна. Трябва да дадем на обществото доверието, от което се нуждаят. И някои тук настояват за повече законодателство, повече аргументи. Това е грешно. Нека да използваме това, което вече имаме, просто да го направим по-достъпно за гражданите. И наистина трябва да работим по въпроса е, за международното сътрудничество. То не е развито напълно. Трябва да го развием добре и да видим как точно ще работим за в бъдеще. Благодаря. Благодаря колегата Андерсън. Пак ще се, днес ще се представи чрез свой представител. Благодаря. Искам да се извиня от а, е, името на моята колега, която не може да присъства на нашето заседание и ме помоли да прочета нейното становище. Ние първо, аз и тя и аз, естествено, бих искали, бихме искали да благодарим на госпожа Деланге за а, е, нейното представене на проекто доклада е, и за становището, което, което тя изрази Разбира се, всички сме чували много за проблемите, породени от примесването на месо с конско месо. Но, независимо от какви, какви са скандалите, в коя област или в коя държава, нашата, нашата цел е да защитаваме а, потребителите измамите в хранителната верига обикновенно се установяват твърде късно. А, и сега има, има и, два, и два вида изражения на, и, на измамата. Някои могат да бъдат само с цел печалба, но други могат да бъдат с цел нанасене на е, щети и вреди. Така че се радвам на това, че комисията работи активно по въпроса, но аз бих е, е, желала да се приеме ново законодателство или поне да се измени съществуващото законодателство, за да може проблемите да се решават е, предварително, преди да е нанесена щетата. А права е докладчицата, която като смята, че трябва да се изработи една а, точна дефиниция. А, същевременно трябва да а, помислим и по въпроса, свързан с а, нарочното пропускане или не а, предоставяне на информация, т.е. Ум, ум, умишлена умишлените пропуски, включително и регистъра на търговците, е, системата за спешно предупреждение, да, хубаво е, ако и тази система може да включи и а, е, измамите в е, хранителната верига. За момента подобно, подобен механизъм се използва само когато има заплаха за здравето на хората, но аз трябва, смятам, че трябва а, да се приемат мерки, защото държавите членки и комисията да имат повече възможност за контрол върху безопасността, безопасността на храните защото често става дума в крайна сметка за е, наказателни престъпления и трябва да има необходими, да има съответстващи санкции. Бих искала също така да спомена и проблема свързан с е, етикетите и е, е, етикетите по происход, които етикетите, обозначаващи происхода, могат да предоставят много информация и ще могат да бъдат една, един добър инструмент за борба срещу измамите. Така че аз бих призовала към едно много по-задължително и широкообхватно етиктиране на происхода на продукта. В момента работиме по доклад, свързан с етиктирането, включително и на говеждото месо, така че ние трябва да се придържаме към строгите правила, които приехме примерно в миналото, е, свързано с е, клонирането. И също но да стъпиме на това, което вече сме приели, за да го включим в следващите доклади. Е а, благодаря. Започваме да закъсняваме вече, тъй че ще помоля следващите оратори наистина да спазват времето от минута и половина. Софи Оди. Благодаря, господин председател етикетирането на говеждото месо. Да, по тази тема говорим от доста време вече. Аз съм докладчик по това етикетиране и чух какво каза и госпожа Лютар. Работим заедно и смятам, че ще напреднем по темата за клонираните животни. По тази тема искам да кажа на Естер Ланге, а, до каква степен нейното, нейният възглед отговаря на мое. Защо се е случила тази измама? Защото няма проблем с а, общественото здраве, по-скоро с качеството. И в тази област няма достатъчно контрол. И санкциите също бяха много слаби. В Франция, примерно, ако един човек от, е, една жена, която открадне един бифтек, примерно един стек в един супермаркет и ако повтори, примерно, тя получава много повече санкции, много по-големи глоби плаща, отколкото, примерно, някой, който прави това по цялата хранителна верига. И за това трябва да променим. Също така искам да кажа, че самоконтрола, който предложихме в началото в хранително-вкусовата верига, не работи явно. Виждате скандала, това е резултат. Имаме проблем не само с конското месо. И за това трябва да наложим рамка за контрол на качеството. Трябва също да работим съвместно с а, търговачите, с трейдерите, защото според мен те не са достатъчно а, контролирани. Трябва да се гледа както, както качеството и типа месото, така и това, което се слага в крайния продукт. Ние всъщност дърпаме надолу а, заради цената, която искаме да направим. Трябва да има един код за качеството. Благодаря. Председателя прекъсва оратора. Оресте Роси. Sì, grazie Presidente, io ringrazio la relatrice perché si è preso un impegno non da poco. Благодаря. Господин председател, благодаря на докладчика. Да, темата е много, много широка, засяга всички европейски граждани. На заглавието говорим за хранителна криза. ще говорите ли също и за възможността тези продукти, които се изхвърлят, да бъдат, да бъдат използвани? Не можем да оставяме празнени в европейското законодателство относно етикетирането. А сега всеки, кажи речи, може да внася продукти, Например, опаковката се прави, само опаковката се прави в Италия и се слага етикет, произведено в Италия. И после, един, едно ясно етикетиране ще, знае, ще позволи на гражданите да знаят какво ядат. Аз съм ходил да видя какво точно, как точно се произвежда този вкус на ягода, примерно. И на етикета пише аромат, ягода. А всъщност вътре са 50 химически съединения. Така че, ако ми казвате, че това е добър продукт, естествен продукт, ами, мога да ви кажа, че примерно дъвките, които имат такъв аромат, са всъщност 90% петрол. Радост за потребителя ще бъде, ако на опаковката на храната са посочени абсолютно всички съставки на дъвката колега Лютарт, обръщам ви внимание, че имаме регламент за етикетирането на храните и е, той в момента се променя и се обсъжда въвеждането на по-строги разпоредби за етикетиране на месото, тъй че ние няма смисъл да говорим по този въпрос не е редно и не е разумно постоянно да приемаме ново, нови закони. Не, ние можем да се справим с нещата и с съществуващото законодателство. Няма значение какво пише в регламента. Измамникът, ако решил да е фалшифицира етикета, ще си го фалшифицира. Но за мен най-важно е да призовем държавите членки да хармонизират помежду си наказателното право в тази област. Защото не може да извършваш измама с хранителни продукти в една държава и там да те грози изключително строга санкция, а в друга държава просто да получиш предупредително писмо да кажем, такива търговци би трябвало да бъдат санкционирани, като им се наложи забрана за упражняване на професията, висока глоба и така нататък. Само такива мерки могат да бъдат възпиращи. И още нещо искам да кажа че трябва да влезе в доклада, който, впрочем, намирам за чудесен. На... Исках да съм казала всичко това. Довиждане. И така, приключихме с работата, с дискусията по този въпрос. Давам думата на комисията. expert, expert on the fraud. So... Тук, тук е експерта по измамите. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Трудно е, трудно е човек да замести госпожа Тестори, защото тя е така въодушевена. Сега искам да кажа на госпожа Деланге, че споделяме нейната загриженост. Този доклад е много своевремен през последните години сме свидетели на много измами в областта на хранителната верига и то мащабни измами. Обикновенно сме е, реагирали в последствие, но комисар Борг след е, кризата, свързана с конското месо, е, създаде план на, на действие, в който който съдържа пет действия. Дефиницията е проблем от правно естество. Не разполагаме с подобна дефиниция, но в нашето а, законодателство се казва, че е, измамата е, е практика, която може да заблуди е, потребителя или да доведе до е, погрешно разбиране на естеството на е, даден продукт. Това не е на практика забрана или дефиниция, за това подкрепяме казаното от госпожа Деланге свързаното с приходите или печалбите. Спомняте си, пред, преди две години имаше а, проблеми. Оказа се, че проблема не беше с краставиците, а с а, друго житно растение в Германия. Там нямаше измама, защото нямаше печалба, но 55 души починаха. А, докато в а, е, случая с е, конското месо е, печалбата е 3 до 5 пъти от всеки един продукт. Заместването на, конско, на говеждото месо с конско. Така че ще видим каква правна основа бихме могли да какво правно основание бихме могли да приемеме или да защото има и възможност за устравяване и укрепване на цялата информатична електронна система, включително и на системата РАС, която е, реагира само на е, за случаи на мероприятия, които заплашват човешкото и здраве или здравето на животните, така че това би могло да бъде включено в тази система. Сега, колкото и до търговците, когато един търговец купува и, продава, да речеме, житни растения, месо и, и така нататък, който спекулира, който на практика не вижда и няма отношение към продукта, е в едно малко особено положение. В някои държави членки съществува регистър на търговски регистър, където всички са записани, в други не. От друга страна, Знаете, че когато става дума за разследване, Европол и Евроюст са двете агенции, които имат за цел да координират прокурорските или полицейските разследвания. А, както каза госпожа Окони, защото както тя правилно каза, когато има мошенник или извършена измама, необходимо е мошенника или измамника да бъде преследван и санкциониран, включително и в друга държава членка. Тоест става дума за развиване на полицейското или съдебно сътрудничество. Колкото до санкциите или глобите, това е важен въпрос Знаете, че държавите членки много ревниво пазат правомощията си в тази област и винаги са, са от, отказвали на комисията е, възможността да да предложи прагове или санкции, било то е, парични глоби, размера на паричните глоби или е, наказание с е, затвор. Но смятаме, че е, тези, че трябва да има хармонизирани глоби, които поне да бъдат на е, равнището на извършеното или пропорционално на е, извършената измама защото обикновенно измамника е, е реализирал голяма печалба. Разбира се, тези проблеми биха могли да намерят решение в бъдеще след създаването на Европейската прокурорска служба. В момента трудно можем да намерим решение и е, със съгласието на държавите членки. Някой от вас също така споменаха проверките и е, координираните проверки, да, в е, бъдещият регламент, свързан с е, проверките, ще, ще включиме и разпоредби, свързани с задължението на държавите членки да провеждат проверки и контроли, е, защото за сега това е само препоръка. Става дума за проверки и контроли на е, ДНК и а, е, други проби, които трябва да могат а, е, и трябва задължително да се извършват от а, е, държавите членки. След консултации с държавите членки ще изработиме наистина предложение за задължет, задължителни проверки, които всъщност ще е, бъдат своего рода тестове на хранителни продукти, било то проверки на заместване на, един, на, на една съставка с друга, като примерно конското месо, което замества говеждото или е, маслото от ряпица, което замества зехтина и така нататък. Разбира се, печалбата е мощен двигател на измамата по начало. Благодаря и на господин Стас за това, за неговото изказване по повод Европейската агенция, която ще бъде натоварена с координацията и проверката на извършеното от държавите членки в борбата с измамата. Днес, благодарение на а, тази координация. Държавите членки знаят как а, да реагират при епидемии. Също така сме взели мерки за ограничаване или премахване на всякаква зараза, химическа зараза. Така че имаме много координирани дейности, но в областта на измамата наистина е, има още много какво да се направи. Е, комисар е, Бърк има намерение да създаде един екип за борба с измамата в рамките на Генерална дирекция Санко, като този екип ще осигурява връзката с другите звена е, на Европейската комисия, включително с ОЛАФ, и е, другите генерални агенции, както и връзките с агенции като Европол и Евроюст. Това е много важно, тъй като работата до сега е разпокъсана. От една страна а, е, инспекторите, които извършват санитарни инспекции, от друга страна митниците и съдебната система. Тоест тези три, а, е, три об, единици трябва да могат да работят координирано в рамките на дадена държава членка, но също така и е, в европейски мащаб. Така че има още много какво да се направи. Господин Роси спомена и е, разхищението на храна. Това също е важен е, проблем. Етиктирането е важен проблем. Колко по, колкото по-ясен е един етикет, колкото по-подробен е той, толкова по-трудно може да бъде извършена измама. Но Както бе казано, през октомври ще бъде представен правилник, свързан с етиктирането на говеждото месо и и месото въобще. Правим това заедно с генералната дирекция, която отговаря за селското стопанство, става дума етикетите за прясно месо. Включително ще включиме и е, месото като съставна част от даден продукт, както да речем в случая с лазаните, равиоли и други. Е, както казах, този доклад ще бъде готов и представен през октомври. Благодаря за половин минута. Нашия докладчик има, има, има думата. А, няма да ви задържам повече, защото единственият, който ми зададе въпрос, напусна. така че само ще кажа, а, ще работим заедно и се надяваме да произведем добър доклад. Колегата Естер де Ланге винаги е така убедителна така, крайният срок за внасяне на... Тоест на 18 септември, извинявайте, ще обсъждаме а, измененията тук, а до 27 септември ще е срокът за внасяне на измененията. По всяка вероятност ще гласуваме тук в комисията на 5 ноември. още не е насрочено гласуване в пленарна зала. С това приключваме дискусията. Сега преминаваме към 19-та точка от дневния ред инвестиции в здравеопазването. Сега нашия докладчик първо. Мисията. Благодаря, господин председател. Защо им, искахме да имаме тази точка. Защото настояваме на факта, че ЕЛС не трябва да се счита само като бреме върху националните бюджети, но също така и като тип инвестиционна възможност, която ще донесе печалба на нашето общество. Здравето е част от Европ... стратегията за европейски семестър и позволява също така на държавите членки да направят много повече по въпроса за здравеопазването. Можете да направите реформи на, за здравето, за да осигурим а, повече ефективност и по-малки разходи. Защо говорим за това? защото искаме система, която да използва паричните възможности по ефективен начин и също така да даде достъп до качествено здравеопазване. Отговорността на управлението на системата преди беше е, само в компетенциите на държавите членки. На този момент мина защото начина по който се управлява тази система от държавите членки оказва влияние върху националния бюджет, върху економиката и съответно върху економиките на останалите държави членки. Ние защитаваме здравето като стойност по себе си. Но това е също и ключов елемент към економически успех. Е, разходите, свързани с здравето, трябва да са ефективни и да допринесат за социалната кохезия и за економическия просперитет. По тази причина ние в Генерална дирекция Санко изготвихме този документ Инвестиции в здравето и покамваме всички вие да го прочетете. Е, така че, наистина, това е добър документ. Моля, прочетете го. Инвестициите в здравето са вид на триъгълник. Ако инвестираме в здравето, ще постигнем устойчивост на цялата система и е, по-добра фискална консолидация на държавите членки. Разбира се, предизвикателствата пред нашите здравни системи са големи. Населението е повече, по-възрастно, има повече заболявания, така че има все повече искане за здравеопазване, с повече искания за нови технологии, те са изкъпи съответно, а имаме малко средства. Така че ние трябва да помислим как да консолидираме бюджета си в това отношение. Имаме нужда да гарантираме че като предлагаме спестявания в бюджета на здравеопазването, те са с цел резултати в дългосрочен план. Така, какво прави комисията в това отношение? Първо, комисията прави прилагане на директивата за трансграничното здравеопазване, което ни дава много повече познания относно начина по който се управляват системите на здравеопазване. А също а, има повече обмен на информация и се инвестира още повече в прилагането на директивата. Също така помагаме на държавите членки да обменят информация и да а, събират ресурсите в новите технологии, също и в e-health, системата за електронно здраве. Това трябва да става по, в рамките на сътрудничество, а също трябва да позволим на държавите членки да обменят експертизе и помагаме и работим с колегите от различните структурни фондове, за да позволим на държавите членки да посочат в своите програми инвестициите в здравето. Вторият приоритет на нашия документ е човешкия капитал. Ако инвестирате в здравето, имаме по-добър човешки капитал. Нека да ви обясня. Новшото здраве води до отсъствие от работното място, което днес е между 3 и 6% от работното време, което пък отговаря на около 2% от БВП. Като подобрим здравето на работниците и качеството и качеството на тяхното здраве, по този начин ще намалим отсъствието и ще подобрим економиката. Т.е. инвестициите в човешки капитал е елемент свързан с економиката. Държавите се съсредоточават най-вече върху лечение, а не върху превенция, което не е добре. Третият основен елемент на нашия документ е неравенствата в здравеопазването. това е ключов фактор за социалната кохезия. Трябва да махнем тези неравенства. Това е голяма загуба на човешкия потенциал и е, представлява и огромна загуба на економическия потенциал. И за да запазим една от основните ценности на, европейският, на европейското общество е равен достъп до здравеопазване за цялото население. Така че фактът, да се сложи да се погледне на здравеопазването от економическа гледна точка е много важно. Това не означава, че искаме да дадем друга стойност на здравеопазването. Не, просто да покажем, че това е ключ за економическото развитие. Благодаря. Благодаря на Пала Тестори от комисията. Сега колегата Петър има думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че не. Не се радвам особено на инициативите на комисията, но все пак едно нещо ме радва. Първо, а, намаляването на административната тежест при а, лечението на раковите заболявания, парламента беше поискал това. Надявам, радвам се, че го виждаме и на текст. И друго, което също е важно и ни радва, е инициативата, за която говорим днес. Приветстваме тази философска гледна точка за стойностите на здравето, която комисията ни представи тук. Здравеопазването трябва да добавя стойност. Не може просто да гледате на здравеопазването като на един бранш. Това е ключов социален въпрос. Особено при тежките заболявания, които са навсякъде днес, като рак, диабет и други. Та моят, моето впечатление тук е, че кризата в здравеопазването ще продължи много по-дълго от финансовата криза. Надяваме се, че финансовата криза а, скоро ще отмине. Но имаме философска връзка, така да се каже, взаимосвързаност, която въжи за здравеопазването. Аз не съм върл привържник на принципа на субсидиарността, но има въпроси, които не можем да решим само обръщайки се към националните законодателства. Не, не може да се оставят нещата така. Този въпрос може да се реши само на по-високо ниво и се радвам, че комисията е представила този проблем тук. В рамките на настоящия контекст на криза и на бюджетни ограничения, много често комисията бива критикувана, че прави козметични промени, и че няма конкретни мерки за инвестиране в устойчивост и в човешки капитал. Така че ето сега виждам евентуална надобавена стоеност в текста. Ако можем да приложим по-добре съществуващите а, познания на европейско ниво, нещата ще бъдат много по-добре и ще можем да намалим разликите в системите. Мисля, че това е много важно. Не е просто политически комплимент, който правя на комисията. Смятам, че идеята им е коректна от концептуална гледна точка и сте в правото да наблегнете на промоцията и превенцията. Много пъти съм го казвал че трябва да имаме едва ли не Министерство на превенцията в държавите членки. Защото само така нещата наистина ще се променят. Трябва да инвестираме в превенцията. Това е най-добрата инвестиция. Благодаря. Благодаря, госпожа Хюбнер и след това Карл Шлютер. Благодаря. Искам да подчертая това, което каза колегата в края на изказването си за мен. Превенцията е най-важният подход. Начинът на живот трябва да се промени и едва тогава ще можем да говорим наистина за ново европейско общество. Чак на второ място може да се обсъждат конкретните структури в здравеопазването и как да бъдат подобрените в отделните държави членки. Искам настоятелно да изтъкна колко е важно да обменяме най-добрите си практики особено по отношение на достъпа до здравеопазване. Това вече наистина е въпрос на вътрешна уредба на здравеопазването в държавите членки. Наистина е много важно дисбалансите в системите на здравеопазване и достъпа до тях да бъдат преодоляни. Качественото здравеопазване е важно за нашите граждани, да. Има някои случаи, които не подлежат на терапия, но и те трябва да бъдат уредени. Не по-малко важни са превенцията и профилактиката, а това е работа на цели поколения. Следващото поколение може би няма да може да се възползва от здравеопазването като нас поради вредните си навици. Благодаря. Много, много се радвам, че разговаряте и с представители на други генерални дирекции, които правят всичко, за да е, разрушат нашето здраве. Така че се радвам, че имате добра комуникация с другите генерални дирекции. Ще се опитаме да направим същото и в парламента. Знаете, в момента се обсъжда директивата за тютю, на други комисии се опитват да да, да, да, не, да намалят силата на, на тази директива и на последиците. Също също, същото е като ето, например, Международния валутен фонд и тройката, които в момента искат от Гърция да намали разходите за здравеопазването. Сега по ем, иновационните механизми за, за економии. Да, комисията се опитра чрез иновативни механизми да а, спомогне. Чрез е, развитието, примерно, на цялостната система от е, патенти. Просто Европейския съюз с е, малко средства може да постигне много ефективност. Също така а, не, а, стреса, който непрекъснато си и напрежението, на което са подложени и трудещите се е, в, в, в е, целия свят. Е, това на, на, на, на, на, на, на, на практика не води до увеличаване на производителността, която да, да доведе до ам, увеличаване на заедостта. Това е една област, където вие бихте могли да направите нещо. Ако комисията желая, може да реагира на казаното. Благодаря само няколко думи. Първо, а, Споделям казаното от господин Петърле за субсидиарността. Ние е, абсолютно се съобразяваме с принципите на субсидиарности, но същевременно не бихме могли да имаме по-добра е, система на здравеопасване в държавите членки, ако нямаме една единна цялостна система. Показаното от госпожа Абнер. Да, вие сте абсолютно права. Профилактиката и е, е, насърчаването на е, здравни действия не са достатъчни в всичко това не е достатъчно в е, държавите членки. Това е една е, наша борба, обща борба. Но е, знаете, че ето доклада на нашата комисия е, че е, здравето не е инвестиция здравето не е инвестиция, здравето е, е нещо, което е, носи резултати. Ето, например, е, не, по, не повече е, производителност, а избягването на отсъствие, на заболяванията, е, породени от е, стреса, може да доведе до економи. Благодаря на госпожа Тестори. Очевидно много от колегите в момента четат по кабинетите си този важен документ. Щеше ми се да има повече от тях тук в залата, но така или иначе ние ще продължим да работим по тази тема, тъй като тя е изключително важна. Едно здраве имаме, както се казва. И последната точка от дневния ред ще се видим в Страсбург по изключение на 4 юли от 9 до 12 часа. Двамата колеги, които са тук, моля ви, вземете си картите за гласуване. Ще имаме дълго гласуване. На 10 и 11 юли също ще имаме маратон за гласуване, какъвто не сме имали. Сигурно за медицинските изделия ще гласуваме, сигурно ще гласуваме и директивата за тютюневите изделия. Така че не се плашете. Вчера беше малко упражнение за това, което ни чака на 10 и 11. Само гласуване а на 4 юли, четвъртък, преди обяд в Страсбург, ще се видим. Закривам заседанието, желая на всички лек път и хубав уикенд.